Um, Angelis on the Chardonnay. Гласуваме. Е, обяснение на гласуването по доклада Шал де Мозе, колегата Де Анджелис има думата. Мистер Де Анджелис. Господин Дианджерис. Президенте, ringrazio... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колежката Шалде Мозе за нейния доклад. За първи път показва конкретни мерки за надзор на пазар и за пускането на пазара на безопасни продукти. Инициативният доклад върви в правилната посока за вътрешния пазар и защита на европейския потребител. Безопасност означава да има механизми за проследяване назад на происхода на продукта и да бъде съблюдавано и времето за съхранение на продукта, информационна система – също и информация за опасните продукти от трети страни. Повече средства ще има, за да могат надзорните органи да оттеглят от пазара опасните продукти. И накрая искам да кажа, че нашата задача е да гарантираме а, на европейският пазар продукти, които са безопасни, да защитаваме потребители, като децата, възрастните и с уврежданията. Господин Калиновски. Благодаря, госпожо председател. Много се говори и за защитата на потребителите, за осигуряване на безопасност за потребителите, когато говорим за хранителните продукти, но понякога забравяме, че Предмети, които използваме ежедневно, ежедневно могат да се отразят зле на здравето ни, особено на здравето на малките деца. Трябва да гарантираме постоянен надзор и да контролираме и търговията по интернет. Трябва да осигурим сътрудничество между националните власти, производителите и компетентните власти. Същевременно е добре е, да обмислим и цялостната дефиниция на опасен продукт. Тук говорим и за дизайна на продукта, и за използването на безопасни материали. Но също така трябва да се види и как децата ползват материалите. Продължите Следващия оратор. Госпожа председател, днес гласува резолюция по общата безопасност на продуктите. Това е важна стъпка на напред за подобряване на защитата на европейските потребители. Подчертава се важността на проследемостта при целия живот на продукта. Има апел към Европейската комисия да извърши сертификация при появата на нови технологии. Що се отнася до безопасността на потребителите, трябва да се гарантира тя на при най-низки цени. Трябва да се обхванат всички аспекти на продукта, трябва да се подобри информираността също. Новите технологии могат да допринесат за борба срещу фалшификатите, най-вече при търговията на дребно. Това е защита на потребителите, както и на фирмите, които работят в Европа, които са тук, а не са преместили производството си другаде. Надявам се, че ще може да се намери отлично решение на спора по въпроса за произхода извън Европейския съюз поради въпроси свързани с проследяемостта. Президенте, il voto favorevole espresso per la... Госпожо председател, гласувах против доклада. Става дума за групата, която разгледахме през 1910 година и сега трябва общи критерии да изготвим за бъдещето. Следователно става дума за дълга фаза на изготвянето на този доклад и за това да има наистина прозрачност да имаме по-добро сътрудничество между здравните органи и държавите, на държавите членки и европейските институции. Така че наистина да имаме добро администриране на риска. Целите се състоят в това, че имаме стратегия на държавите членки, планове за националният но, третиране на грипа, съответно достатъчно запас на вакцини трябва да има и доверие в сътрудничеството между лекарите, отговорни за народното здраве. За това гласувахме за доклада. Господин, е, госпожо Матиас. Obrigada, Sra. президент. Sabemos bem o que se passou com a gripe A e devia servir-nos. Госпожо председател, ние знаеме а, е, как стоят нещата при каша 1 Н1. Напомням как всичко запомн... Е, как започна. Не искам обаче да го правя в началото започна по определен начин, след това поради размера на явлението се премина към друго, друга позиция. Какво трябва да се направи, какво не бива да се прави. Цялата история. Кой взе решението за да протече по този начин? Ние имаме право да научим кои държави реагираха по какъв начин и защо го направиха без прозрачност, без действително да има колебание. Имаше споразумения и договорености. Не бива това да бъде. Всичко трябва да бъде сега изяснено във връзка с този грип. Има опасност за народното здраве но трябва и да се попитаме как да подходим и кой плаща това. Господин Кожик. Благодаря, госпожо председател. Ако липсва добър контрол, ще стигнем до криза. Това е основният извод от доклада по грип H1N1. Това може да доведе до погрешни решения при защита на общественото здраве. Бившият директор ОСР е почерта, че на пазара е предоставена за пръв път вакцина без нужната информация, без да се Отчете безопасността и използването на добавките. Нуждаем се от повече прозрачност при вземането на решения, особено такива, които се отнасят до общественото здраве. Въпреки, че общественият натиск в Полша беше голям, въпреки писаното в медиите, министъра на здравеопазването реши да не купува ваксината. Разбира се, може да се запитате колко стрес е коствало всичко това на хората, които бяха бомбардирани с погрешна информация за риска от заболяване от този вид грип. Мисля, че трябва внимателно да се преценяват нещата и внимателно да се вземат решенията. Ваксините трябва да ни предпазват, а не да поставят живота ни под риска. Имаме около 15 оставащи обяснения на ВОД за това Предполагам също, че искате и да хапнете, както вие, така и преводачите. Затова да бъдем стрикни с времето за изказване. Сега доклада Ривелини. Благодаря, госпожо председател. До сега имаше препоръки, които бяха приети. Има също то и други документи за комерциализация на рибните продукти и аквакултурите. Постоянните характеристики на такива препоръки изискват по-стабилен инструмент, който да се приложи в общностното законодателство. Но това, което до сега е приложено, е, това е един единствен закон – и това днеска направихме с добавяне на препоръки. По-голяма безопасност и опростяване. В тази връзка партньорът трябва да реализира тези мерки т.е. своевременно, за да могат тези мерки да се приложат международно в международен план и директно и по-специално в Европейската общност. Господин Горбачек. Наша група... E, Благодаря, госпожо председател. Нашата група подкрепя този доклад, тъй като смята, че е изключително важен за общата политика в областта на рибното стопанство. Трябва да има промените, които предстоят и в техния контекст. Регионализацията е много важна, както и постепенното изграждане на политиката въз основа на принципа на регионализацията. Обсъждали сме този въпрос нееднократно. И трябва да действаме по посока към регионализацията. Господин Камал. Благодаря, госпожо председател. Ако се върнем към историята, на общата политика по рибарство или обща сълскостопанска политика, виждаме, че резултатът е ясен. Има увеличаване на производството, изкуствени цени, намаляване на рибните запаси. Ясно е, че те се провалиха. Затова е време да признаем, че най-добрият път напред е, е да има система базирана на прехвърляеми права на интелектуална собственост, за да може да се гарантират ресурсите за следващите поколения. Ако можем да прилагаме правата на интелектуална собственост в рибарството, ще можем да постигнем устойчивост не само в политиката по рибарство, не само в Европейския съюз, но и в глобален мащаб. Благодаря. Господин Ханан. Благодаря. Всеки ден хиляди тонове мъртва риба се изхвърлят извън борда на риболовни кораби и потъват в морето. Техните останки се трупат на дъното на морето. А сега, ето, виждам, Европейската комисия взе, че се събуди най-сетне и взе, че реши, реши да направи нещо по въпроса. Всяко решение, предложено от комисията, обаче води до допълнителни нерационални резултати. Може да настоите всички да свалят на сушата целия улов, а, но за да избегнете изхвърлянето на риба, но отново пак ще се получат изкривявания. Проблемът е, че по отношение на рибното стопанство никой няма чувство за собственост, за добър стопанин, за разлика от начина по който се действа в Австралия и в Нова Зеландия. Крайно време е да се върнем към националния контрол на териториалните води. Благодаря. Преминаваме към доклада по димата. Herr <clears throat> голяма част от парламента отново прие, че ние тук трябва да одобриме финансови транзакции от всички данъци, които могат да приемат, така нареченият Тобин данък е най-глупавият, който може да бъде прият. Хубаво, е, че не е приложен. Последния път бе предложен в началото на 70-те години. Сега отново се прави предложение в тази насока и се установява след това, че не е добра идея. Не разбира се, че не е добра идея такъв вид данък да се въведе в Европа, тъй като парите могат да се използват на друго място в Европа. Тоест, данъка Тоби не е решение за нещо въобще. Това го разбра и самия Тоби преди няколко години. Президенте. Господин Мастело има Си економика и финансиари, виден... Господин председател, сегашната економическа и финансова криза показа сериозни недостатъци в надзора ни върху финансовата система. Финансовата криза в Европа се превърна в бюджетна криза и доведе до масов натиск върху пазарите за облигации. Намерихме краткосрочни решения и дадохме ясно да се разбере каква е връзката между недостатъчния надзор по време на кризата и устойчивостта на публичните финанси от друга. Економическите разходи все още ще се анализират, но е ясно и сега, че света и Европейския съюз не могат да допуснат нова криза от същия мащаб. Не трябва да допуснем това да се случи. Трябва да се намери интегриран подход. Нуждаем се от интегрирани механизми, които да спрат спекулацията и които ще се фокусират върху основната роли на финансовия сектор. Това означава, че трябва да променим нещата към по-добро. Следващият оратор. Kannatan maailmanlaajuisen transaktiomaksun käyttöön. Що се отнася до данъка за финансови, върху финансовите операции. Е, комисията трябва да проучи възможното въздействие на такъв данък върху Европейския съюз. Е, и след това вече може да се говори е, за въвеждането на подобен данък. Но в Лондон с подобен данък се е, събират 7 милиона годишно. Все пак е, от Лондон имаме окоръжаващи сведения, така че комисията трябва много бързо да направи това проучване. Господин Антониоци, една минута. Signor Presidente, la crisi economica che negli ultimi anni ha investito l'Europa такава економическа криза, каквато имаме в Европа последните години, показа, че имаме големи дефицити. Нужни са ни нови инструменти, които са в състояние да се справим с спекулациите и да дефинираме отново ролята на някои неща трябва да подкрепим дългосрочните инвестиции, трябва да имаме е, е равновесие в товарите и в натоварванията. Даже да успеем да създадем нови ресурси, за да се справиме с световните предизвикателства, като промяната на климата и е, другите фактори, които са в стратегията Европа 2020. Е, е, по-голямо внимание на публичния контрол, прозрачност на новаторските финансови системи. Точно тези неща са важно условие. Господин Карон има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Считам, че приемането на доклада на подимата е значителна стъпка напред – към економическа и фискална политика, която е по-балансирана, по-силна. Мисля, че за всички е ясно, че трябва да гарантираме координация между 27-те държави членки и че ще разполагаме с финансовите и економически инструменти, които да ни позволят да ръководим финансирането, а не да страдаме от последиците от неправилното управление. Затова предложението за въвеждане на данък върху финансовите транзакции се разглежда толкова отблизо. Европейския парламент гласува в подкрепа на този данък и считам, че това е важно да се подчертае. За пръв път ние не оставихме нещата да вървят на, само, на самотек, а направихме съществена стъпка напред. Надявам се да бъдем последвани от комисията и съвета. Следващият оратор Марио Перило. Господин председател, благодаря. Сегашната световна економическа криза показа какви дефицитни има в системата за надзор на финансовия сектор. Необходимо е да реагираме с нови инструменти, нов политически и данъчни мерки. Финансовата система започна сега да натрупва печалби от спекулации. Абсурдно е, този сектор да не бъде данъчно облаган. Нужна е терапия и данък за транс, финансовите транзакции. За това и гласувах. За други политики, например екология и енергетика, Европа успя да бъде начало. Това даде стимул на други държави извън Европейския съюз. Смятам, че същото сега трябва да се случи с финансовата система. Желая комисията да действа активно и да направи законодателно предложение скоро в интерес на гражданите, които са засегнати от кризата. Благодаря. Една минута за следващия оратор. Президенте, l'introduzione di una nuova imposta è sempre una misura благодаря, господин председател. Въвеждането на нов данък винаги е нещо, което трябва много внимателно да се претегли. От една страна, то ни дава възможност да активираме механизъм за стимули и така да се намали риска от отрицателни последици. Същевременно обаче това може да доведе до изкривявания, които да накажат финансовите пазари в Европа. Мисля, че в приходите от финансови е, спекулации трябва да бъдат обложени данъчно. Този тип атаки също така трябва да се проучат внимателно, защото искаме да постигаме ефект без да има отрицателни резултати. Европейският съюз, ако действа сам, ще загуби конкурентоспособността си. Това е логично и няма как да убедим останалите економически играчи в света. Точно за това аз съм за данък, за да се види всичко това на глобален план и в Г20. Господин Сугиес, една минута. Грация, президенте. Е... Благодаря, господин председател. Днес ние приехме с задоволство доклада на Подимата. Ние от италианската делегация и групата АЛДЕ считаме, че това е много удовлетворителен резултат. Парламентът показа по този начин, че следва своите принципи. Когато се обсъждаше доклада Перес по социално-економическата криза, ние се изказахме за въвеждането на данък върху финансовите транзакции. И това се случи днес. Затова ние сме за този положителен вод. Този данък ще ни позволи да преминем от финансова економика, от спекулация към ресурси в реалната економика и ще намерим отговор на целите за развитие на хилядолетието в подкрепа на европейската инфраструктура и нашите производствени системи. Следващият оратор е господин Камал. Трябва да си изведем пуките от финансовата криза. Трябва да научим, например, че по някой път и, прав... и правото може да доведе до проблеми. И се оказва, че има закони, които насърчават отдаване на заеми на неплатежоспособни клиенти и когато се оказа, че такива заеми са 10% от заемите, се стигна до кризата в заемите в Съединените щати. Така че се оказва, че някои закони могат да доведат до лоши решения, без да си дават сметка хората, че парите си имат своята стойност и така може да има експлозия на лошите кредити. Банките никога не трябва да стават твърде големи, за да бъдат оставени да фалират. Ако продължаваме да подпомагаме с пари на дънакоплатците тези банки, какво ще научат? Те ще научат, че могат да си действат така, както винаги са действали. Трябва да си изведем полки. По доклада Е стрел има думата колегата Яколина. Благодаря, господин председател. Ясно беше показано, че не се гарантира правото на европейско гражданство и това се вижда в неравенството, което съществува между държавите членки няма право на здраво, здравоопазване, което да е еднакво в държавите членки. Например, в България и Румъния това е по друг начин, отколкото в другите страни. Имаме резолюция с много осложнения, въпреки това може да бъде използвана като референция. Днес говорихме за достъпа на жените до здравеопазване. Това е по-сложно при тях. Поради това ни е нужно повече информация, по-голяма превенция лечение, рехабилитация, по-добър начин на живот, е, против наркотици. Нужно ни е за това истинска кохезионна политика, която да отговори на правото на здраве. Госпожа Клас, една минута. Става дума винаги за здравопазването Става дума за образованието във всички държави членки, особено здравословното хранене и движението и общото образование. Това е задача на отделните държави членки. Европа трябва да насърчи обмяната на опита в здравоопазването на различни нива. Въпреки добрите подходи, гласувах против доклада. Аз съм против точка 25, 26 и 28 важни етични и морални решения, като технологиите за репродукция и прекъсване на бременността не са включени. Да се нарича аборт предпазване от бременност не е желанието на християнска Европа. Благодаря. Господин Такула, Господин председател, вярно е, че има голямо разминаване в здравеопазването между държавите членки, които имат различни традиции, различни практики. За в бъдеще, ако искаме да се намалят тези разлики в Европейския съюз, ще се нуждаем от повече образование, както и от по-добро обучение Следва да сме наясно с факторите, които влияят върху здравето, социално-економическите фактори, за които стана дума в доклада. Аз вярвам, че концентрирането на услугите в здравеопазването изисква също отчитане на факторите, свързани с здравословния начин на живот. Необходимо е да обменяме най-добри практики. Аз гласувах против доклада, защото има някои елементи в него, които не са правилно поставени. Следващият оратор, господин Камал, по доклада Жули. Благодаря, господин председател. Мисля, че едно от основните неща, за които се притесняваме от последните години, когато говорим за данъчното облагане на международно равнище, е атаката срещу страни като Кайманските острови. Това, което те са направили, е, че са последвали съвета, който е даден от нас за развитието. Много години казваме на островите в Карибския басейн и други развиващи страни, че трябва да диверсифицират производството, да не произвеждат само захар и банани, да произвеждат стоки от по-голяма стойност, е, да трупат експертиза в стоки и услуги. Кайманските острови са направили това. 20, 50% е, от тяхната економика е в финансовите услуги е, благодарение на данъчната неутралност. Не да, избягването на данъци, а данъчната неутралност. Какво правят обаче империалистите от Европейския съюз? Е, е, действат както са действали империалистите винаги. Атакуват Кайманските острови, защото е, те се състезават и конкурират с Европейския съюз. Срамна работа. Господин Дева има думата. Господин председател, за мен беше трудно да подкрепят, подкрепя доклада на приятелката ми Жули, защото тя говори за глобален данък. 880 е, милиарда евро напускат развиващите се страни чрез най-различни възм... средства и намират убежище в Европа. Между 60-80 милиарда от средствата на данокоплаците на Европейския съюз отиват за облегчаване на бедността в развиващите се страни. Как допускаме тогава тази огромна сума да изтича от тези развиващите се страни, да се влага в европейски банки? Колко по-добре би било те да се развиват по-бърз, да имат възможност да формират капитал, да имат нужните търговски практики. Благодаря. По доклада на Папа Станкус. Европейският съюз има обща аграрна политика и кохерентност между сърското стопанство и търговската политика. Това са важни неща. Има две важни момента. Сърското стопанство и търговията е, трябва да се разглеждат заедно. Говориме за различните равнища на билатерално ниво мултилатерално и така нататък. Винаги има преговори, има разлики в а, разпоредбите, в търговските интереси, има търговски конфликти и това често е свързано с комплексни политически и сълскостопански правила преследват се основни цели, например гарантиране сигурността на изхранването на населението и на потребителите. Става дума за споразумение между комисионните и некомисионните аспекти политиката има решаваща роля дали да се постигнат тези е, цели или не. Господин Калиновски, на минута имате. Благодаря, господин председател. Приоритетите на общата селскостопанска политика са да осигурят безопасност на храните. Това трябва да се отразява и на международната търговия, за да няма нелоялна конкуренция. Производителите в Европейския съюз произвеждат по много високи стандарти. Същевременно в Европейския съюз не се прилага почти никакъв контрол – върху стоките, произведени в трети страни, от които се внасят огромни количества хранителни продукти. Този тип мерки са некоректни към фермерите в Европа, а да не говорим и за това, че са некоректни към потребителите в Европа. Господин Благодаря, господин председател. Аз гласувах а, за този доклад, защото ясно се дефинират проблемите пред а, селското стопанство и фермерите в Европейския съюз, що се отнася до международната търговия. Сълскостопанския сектор на Европейския съюз не трябва да се жертва по никакъв начин, за, за да се гарантира търговията с страни като Меркосур, например. Има изглежда разбиране, че европейското земеделие може да се използва като разменна монета. Тук обаче възникват големи проблеми в много сектори на земеделието и в частност в животновътството. Вноса в Европейския съюз трябва да отговаря на същите стандарти, каквито изискаме от собствените ни производители. Имаме отговорност пред потребителите да гарантираме това да е така. Аз не съм доволен от отношението на комисията към парламента и това е неприемливо. Искам комисията по селско стопанство да участва в разговорите. Госпожа Мускардини има думата. Кирюш Гзиб, е лето. Тя не е в залата. Господин Зип, за една минута. Благодаря, господин председател. Доклада на господин Папа Стамков съдържа много полезни заключения. Европейският съюз се занимава с много различни преговори с различните търговски блокове. Търговията с селскостопански продукти е изключително важна, особено що се отнася до достъпа на пазара на Европейския съюз. За 4 години от нетен износител на захар Европейския съюз се превърнал в нетен вносител на захар. Внасяме множество строки от развиващите се страни. Продължаваме да внасяме продукти, които са произведени по различни стандарти. Нещо, което води до голяма цена, която трябва да платят нашите фермери. И какво от собствения си бюджет финансираме сълскостопанската политика, а също времено се вземат решения, които я отслабват. Трябва да има синергия между общата сълскостопанска политика и търговската политика. Господин Такола, една минута. Haluan myös muutaman sanan sanoa tästä Papas raportista. Това е един много добре обоснован доклад на господин Папастанкос, който много широко разглежда селското стопанство и продуктите му. Е, това е един инструмент на селскостопанска политика. Част от бюджета се изразходва за това. Когато говорим за европейска политика, едновременно с това говорим и за селскостопанска политика – сега, естествено, от трети държави се внасят редица с стопански изделия. Е, едновременно с това трябва да се внимава навсякъде в Европейският съюз и в по-далечените да продължаваме да развиваме селското стопанство, включително в Финландия. Това е един етичен аспект за възможности е, да има бъдеще селското стопанство в Европейския съюз. Следващият една минута има на разположение. Благодаря, господин председател. Аз гласувах в подкрепа на този доклад. Искам да поздравя докладчика. Радвам се, че Европейският парламент е, подкрепи с огромно мнозинство този документ. Ние, разбира сме, е, за безопасни селскостопански продукти, което обаче е под заплаха от е, неравнопоставените условия в международната търговия. Има силно лоби в Европейския съюз, целта на което е, е да намали производството на храни в Европа и да се премини към внос отвън, като в процеса се реализират е, печалби. Например, беше а, а, спомена тук реформата в производство на захар. Тук ние говорим за сигурността на доставките на хранителни продукти в Европейския съюз. Ние живеем в време, където има непрекъснато покачване на търсенето на храни и ни трябва да сечем клона, на който сме седнали. Госпожа Вайдере, господин председател, търговията трябва да се основава на принципите на лоялната конкуренция. Това е отлична причина да вървим напред. Такива политики са ни необходими и за да намалим бедността и кризата в продоволствения отрасъл. Селското стопанство е изключително важно за новите държави членки на Европейския съюз. Преките плащания за тези страни са много по-низки, отколкото тези и за старите държави членки. Същевременно производителите там трябва да се конкурират с производители от Южна Америка, където стандартите за качество са много по-низки и където митата са много по-низки. Именно заради това подкрепям този доклад, защото той настоява да се преразгледа търговската политика и да се осъществява наблюдение на стандартите, така че те да бъдат еднакви в Европа и в третите страни. И да отваряме пазара за външни продукти само ако има компенсации за загубите поради вноса от, на тези продукти. Господин Камал, когато говоря с много от приятелите ми в бедните страни по света, ги питам кое според тях е най-доброто, което можем да направим за справяне с бедността в техните страни, те казват, не става дума за помощ. Това, което би ни помогнало е, ако помогнете на предприемачите в нашата страни да създават местно богатство и да можем да търгуваме с вас в Европейския съюз, да отворите вашите пазари. Проблемът тук е, че имаме общата селскостопанска политика. САЩ имат също много субсидии. Ние говорим за свободна търговия, обаче сме лицемерни и затваряме а, своите пазари за доброто производство от а, трети страни. Ние използваме за аргумента санитарните и фитосанитарни изисквания по отношение на храните. Това е не митна, но ограничение. Така че време е да дадем възможност на потребителите да решат сами какво е добро за тях и, и да не субсидираме нерентабилни индустрии в Европа. Господин Ханан има думата. Благодаря, господин председател. Общата селскостопанска политика на Европейския съюз е безпредседентна по начина по който хвърля пари на вятъра, по своята бюрократичност, по своята неморалност. През 70-те години аржентинският посланник беше назначен за говорител на развиващите се страни. Той каза, ако искате да субсидирате фермерите, разбираме това, но не дайте също времено да ни давате допълнител... нанасяте допълнителни удари, като изнасяте своя излишък на нашите пазари. Ние не ги послужахме и се видя, че всичко се прави за да се подкрепят фермите, а пък в крайна сметка резултатът се отрази не само на фермите, а на всички останали. Какво прави Европейския съюз? Насочва усилите си само към една ниша в производството тук от 60-те години. Европейския съюз прави това. И ако това е крайният резултат, е екологични катастрофи, лошо качество на продукцията, високи цени, тогава какво искаме и как може да се дават допълнителни правомощи на европейските институции. Господин Дева има думата. Обикновено съм съгласен с колегата Камал, но днес не съм съгласен с казаното от него. Стигнах до извода, че продоволствената сигурност е изключително важен елемент от развитието на глобалното население. Трябва да се осигури самодостатъчност. Не е свръхпроизводство, така че излишъкът да се а, продава на пазарите на развиващите се страни и не недостатъчно производство, така че да отнемаме храна от устата на гладните и така. Трябва във всички страни, Европа, Азия, развиващите се страни, Съединените щати да се базира политиката на самодостатъчно, защото храната не е нещо, с което можем да си играем игри. Колегата, по доклада на колегата Хойслин, е, госпожа Клас има аз гласувах за доклада Хойслинг. Протеина е необходим за активния живот. Европа трябва да подсигури собствено снабдяване с протеин. По всичко трябва да се помисли. Подкрепа на изследванията до информиране и образование на фермерите. Нуждаеме се от добрия принцип на економиката, трябва да се забрани храненето с животински протеин и да се провери забраната върху канибализма. Става дума за, вегета. Е, за по-специално за свинете и птиците. Трябва да са строги разпоредбите за защита на околната среда и здравето на човека ценни протеини се унищожават, защото не сме в състояние да организираме правилно третиране на тези продукти. Пане przewodniczący, но żałuję, че с повод... Благодаря, господин председател. Аз дълбоко съжалявам, че поради лошите изменения, които бяха прияти, господин Хослинг оттегли името си от доклада. изменения, които настояват за използването на ГМО в Европа, не са полезни. Ние трябва да запазим биологичното производство в Европа. ГМО са опасно за селското стопанство и безопасността на храните в Европа. Преминаваме към доклада на Неделчева. Господин Де Анджелес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря по-специално на госпожа докладчикът. Когато говорим за равенство между жените и мъжете в днешния свят, това не е само риторика. Заетостта при жените е много стратегически въпрос. Също културата и економиката. Това показват цифрите. Заетостта при жените трябва да бъде като при при мъжете. Тогава ще постигнем 30% растеж. Сегашната криза не трябва да доведе до това да направим крачка назад. Трябва да положиме в същата насока и да направим повече за женската заетост. Нужна ни е политика в заетостта, която е целенасочена, която позволява е, да се преценят точно последствията на кризата върху жените. Освен това, в центъра трябва да се постави положителната политика по отношение на заедостта на жените и образованието. Също да се насърчава предприемачеството сред жените. Трябва да се занимаваме с тези въпроси и по-специално с насилието върху жените. Трябва да имаме обща линия с справене с насилието върху жените. Господин Рода, една минута. Така, благодаря, господин председател. Ако слушаме дискусията по квотите е, на жени в е, е, предприятия, които са представени на борсата, то може да се каже, че това е един вид голяма борба аз съм против законовите квоти, които са нещо лошо за предприятията, но и за квалифицираните жени, които автоматично ще бъдат маргинализирани в ръководството на фирмите. Прагматичният подход може да бъде избран и да се каже. Добре, в тези предприятия, които са на борсата, можем да и да заложиме цели това би било добре за жените, също така за фирмите, тъй като те ще имат само, могат да зададат сами своите цели за равенство с мъжете. Κυρία Σερακιάνη, για ένα λεπτό. Есалитан, една минута. Господин председател, аз гласувах за доклада Равенство между жените и мъжете. Радвам се, че днеска говорим по тази тема на 100 годишната от честването на Международния ден на жената. Относно директивата за равенство и равнопоставеност между жените и мъжете, при работните места, при насърчаването в професиите и образованието, трябва да се предприемат още неща, за да може коректно да бъде приложена тази директива. Въпреки то, въпреки че нарасна частта на жените, които получават образование през последните години, но те влиза, след това постъпват на работа в женските сектори с по-ниска заплата и по-лоша защита подкрепата за, за, на зависимите хора и по-възрастните хора не позволяват гъвкави работни времена за жените, поради това те не могат да работят. Жените по света се борят за най-елементарни права и трябва да покажем солидарност с иранските жени, които демонстрират по улиците за правата на жените. Господин Харбо... Госпожа Харбовски, една минута. Кратко ви светлич, пречо съм не... Благодаря. Господин председател, нека да подчертая защо смятам, че а, е, не трябва да се подкрепи тази резолюция, въпреки че тя подкрепя множество елементи на равнопоставеността между жените и мъжете. Също време, но обаче тази резолюция подкрепя абортите, а абортите а, са преустановяване на живот, чието начало е започнато, също времено в документите на ОНЕ се казва, че е, абортът никога не трябва да бъде използван за контрацептивно средство и е, тук виждаме много притеснителни сигнали и трябва да се протестира от името на гражданите. Arvoisa puhemies, erittäin tärkeä asia. Господин председател, това е важна тема. А именно, че Европейския парламент разговаря по темата равенство между жените и мъжете. Особено днес и не само днес и по време на празнуване на този ден, но всеки ден трябва да се прави това. Е, факта, че има жени, има мъже, това е едно богатство Нужно е съотлователно и равенство между жените и мъжете. Трябва да се внимава сега на 20, 21 век да се постигне равнопоставеност в Европа. Тоест равнопоставеност в местоработата. И сега имаме възможност да се обявим против това жените да са в по-лоша позиция на пазара на труда, като им се плащат по-низки заплати. Затова настояваме за равенство и на пазара на труда. Относно квотите, те са ни нужни, за да постигнем действително равенство между жените мъжете. Благодаря. Госпожа Бабао, една минута. Благодаря, господин председател. Днес одобрихме още една инициатива Надявам се да преминем от думи към дела. Жените имат високи компетенции, те са добре обучени, е, според данни от университетите, но все още са обект на дискриминация. Тези, които е, са с увреждания или пък принадлежат към младсенства, е, са положени на множествена дискриминация. Ние не даваме добър пример – Погледнете представителството на жените в европейските институции. Или пък погледнете дори към представителството на жените в политическите групи, в ръководствата на политическите групи на този парламент. Така че виждаме, че света все още е мъжки свят. И аз подкрепям тази инициатива. Аз вярвам в квотите, за да можем да постигнем желания резултат. И както казах и в началото, трябва да преминем от думи към дела. Благодаря, господин председател. В днешното положение трябва да разгледаме три е, основни елемента. Първо, заплащането. Има огромни разлики в заплащането между мъжете и жените които са се увеличили е, поради кризата, защото подкрепихме банките, но не и е, училищата и детските градини, където работят най-много жени. Второ, е, в Европейския съюз ръждаемостта е много ниска и особено в новите държави членки подкрепата за майките е твърде малка. И накрая, въпреки че в организациите и институциите, идеалната пропорция би била 50 на 50, се оказва, че жените са слабо представени. Госпожа Ятен Маки, една минута. Рапортин puolesta и аенестин мюш кинтиоиден puolesta. Господин председател, аз също гласувах за квотите. И в този смисъл искам да благодаря на комисарката Рединг за това, че тя изисква мерки в фирмите, които са представени на борсите. И искам да кажа, че договорът от Лисабон трябва да бъде приложен. И там се предвижда равенство между жените и мъжете. Квотите трябва в една демокрация да не са необходими, но преди 10-15 години при нас бяха въведени квоти, тогава бяхме против тях. Но сега забелязваме, че тези квоти функционират добре и са, е, е, и бяха създадени работни места чрез тези квоти, които бяха взети от жени. Благодаря, господин Ханен. Една минута. Благодаря, господин председател. Последното а, решение, че застрахователите не могат да проявяват дискриминация на базата на принадлежност към съответен пол, а, има нещо погрешно. Да вземем колко ще струва а, това, повече от милиард а, британски линии. Юриспруденцията а, на Европейския съд а, Когато бяха прияти директивите против а, а, дискриминацията на база а, пол, а, нека да видим по какъв начин и съдиите не спазват това, което се казва в закона. Ако искате да ме застраховате, и аз съм съгласен на условията, които ми предлагате. Трябва да може да сключим а, сделка, да имаме право на избор. И така, какво има общо всичко това с Европейския съюз? А, разбира се, всяка държава може да разработи а, свои политика, свои механизми и процедури за равнопоставеност на половете. Преминаваме към доклада на план. Господин Антониоци има думата. Господин председател, бедността а, и особено бедността при жените с... това го наблюдаваме отдавна и не е резултат на економическата криза. Аз гласувах за доклада на колежката Плумп, защото е необходимо на европейско и национално ниво да се борим за по-голям напредък в равенството между жените и мъжете. Мерките, които се споменават в този доклад, със сигурност са разумни и, и, и означават напредък в стратегията за равенство между жените и мъжете, стратегия прията от Европейският съвет, както и за мерките за осигуряване на равенство между жените и мъжете. Има специфични програми, които водят до това, до активно включване на жените в пазара на труда, което е най-доброто решение за тях. По принцип, такива програми трябва да бъдат съгласувани на национално и европейско ниво, да има координация, да има и външни партньори. Благодаря ви, господин председател. Госпожа Бибала, една минута. Благодаря, господин председател. Жените винаги са вършили невидимата работа, работата в дома, без договор, без заплащане, нещо, което никога не е било оценявано. Все по-добре участват жените на пазара на труда, но продължават да страдат от бедност, е, особено сега в економическата криза. Трябва да преодолеем бедността сред жените, затова подкрепим тази инициатива за укрепването на законодателните актове, които могат да помогнат за предотоляване на неравнопоставеността и трябва да се преразглеждат системите за социална защита, като се вземат специално предвид по-възрастните жени и жените с увреждания трябва да се преразгледа и участието на пазара на жените, на пазара на труда, защото а, а, те могат да допринесат и за увеличаването на брутния вътрешен продукт. ако става дума и за справедливост, и за конкурентна способност. Благодаря. С това приключваме заседанието до 3 часа след Приятен обяд.